господин президент на Чешката република, господин Земан. Първо, пожелавам ви добре дошъл в Европейския парламент. За мен е чест е, да ви окажа гостоприемство днес. Е, вие влязохте, встъпихте в длъжност с, с е, една единствена цел, а именно да докажете, европейското призвание на Чешката република. Вие искате Европейския съюз да бъде в центъра на политиката на Чешката република. Много сме ви признателни за това и с нетърпение очакваме да чуем вашето изказване.